Uh, Добро утро на всички. 9.15 е да започнем. Започваме с приемането на дневния ред. Има ли забележки и възражения? Ще направим обаче една промяна. А, точка четвърта ще бъде обсъдена днес след обяд с 19 точка. Също така ще добавим и няколко въпроса а, към списъка за доклади за гласуване. Протокола от предишното заседание, както обикновено. Протоколът ще се счита за прият, ако не постъпят забележки до края на сегашното заседание. Сега съобщение на председателя. Заседанието се предава на живо по интернет. Четвърта точка от дневния ред. Тристранните преговори отлага се, както обявих. Пета точка – Размяна на мнение с Микаел Густавсон, председател на комисията по равнопоставеността на половете. Той е седнал в ляво от мен и ще, с него ще разговаряме по въпросите на интегрирането на равенството на половете в работата на парламентарните комисии. Както знаете, парламентът поставя много силен акцент върху равнопоставеността на половете в Европейския съюз. Ето защо е изключително важно тези усилия да станат части от дейността на всички парламентарни комисии. Нашия и днес, както казах, е председател на комисията по равнопоставеността на половете. За това ще му дам думата за да ни представи този толкова важна тема. Благодаря. Благодаря за поканата да участвам на това заседание. Всъщност, сега ще премина на шведски, тъй като ми е по-лесно да говоря на родния си език. Затова ще ви помоля да си сложите а, слушалките. Окей, okay. Eh, än en gång tack så hemskt mycket att jag... Eh, Благодаря ви още един път за това, че ме поканихте на това заседание. Много се радвам, че имаме тази възможност е, да е, развиваме допълнително своята работа. Целта е да включим равнопоставеността на половете е, в анализа на всички въпроси, които обсъждаме. В нашата комисия сме възприели двояк подход към въпроса на равнопоставеността. От една страна, комисията се занимава с поставянето на акцент върху правата между мъжете и жените. Втората част на подхода е да полагаме максимални усилия аспекта на равнопоставеността на половете да бъде включен в е, всички а, е, области. Това е което наричаме джендър мейнстриминг. В съответствие с Лисабонския договор, член 8, Европейският е, съюз премахва неравенството между мъжете и жените във всички политически области. Ето това е нашето правно основание. Затова и по тази причина в е, нашата комисия ние внасяме изменения а, е, с такъв смисъл. В парламента сме създали една мрежа. Във всяка комисия има един член на тази мрежа, чиято задача е да следи за включването на въпроса на равнопоставеността на междуполовете във всички въпроси. Понякога това не е лесно. Често се случва хората да не разбера, се случва хората да не могат да разберат как това. Но при а, подходящо обучение виждаме, че има, а, че този аспект съществува във всеки въпрос. Заедно с всичко това, всяка година изпращаме въпросник, е, за да видим е, какво е направено в тази област. Анализираме, обобщаваме информацията и на тази основа предлагаме решения. Е, изготвяме резолюция, което ни дава възможност да видим как работят по този въпрос различните комисии. Много се радвам, че нашата, че тази комисия е решила председателят на комисията да отговаря по този въпрос. Очевидно ролята е много важна и се радвам, че вие сте и отдали необходимото значение. Според мен е много важно да не забравяме, че трябва да бъдем за пример в тази област. Трябва да се опитаме делата ни да съответстват на красивите думи. В Лисабонския договор е, това е казано пределно ясно. Ако искаме да постигнем обаче тази цел на практика, в парламента трябва да се полагат големи усилия, за да не се забравя никога аспект равнопоставеност между половете във всичко, което правим. Е, има много стъпки, които можем да предприемем. Аз ще очертая четири основни идеи. Първо, всяка комисия може да приеме стратегия за равнопоставеността на половете и да очертае значението на тези въпроси във връзка с специализираните теми на комисията. Освен това, трябва да има доклад по собствена инициатива, поставящ акцент върху гледната точка на жените. Например, жените и международната търговия. Третата възможност е да се засилва сътрудничество с други комисия, за да има взаимодействие по тези въпроси. Четвъртият въпрос, който според мен е важен, е да се използва натрупаният опит в парламента и да се прилага към работата. Действително има хора, които са много информирани и се радвам, че сте ме поканили, за да а, използвате моя опит. Що се отнася до бъдещето, през ноември беше приета една резолюция за укрепване на гледната точка на равнопоставеността на половете. Там се казва, че ние трябва да се постараем да променим структурите, така че елементът равнопоставеност на половете да съществува във, всеки, във всяка част на нашата работа. В резолюцията се казва, че Комисията по равнопоставеност на половете е тази, която внася изменения, но всъщност, ако мога да говоря свободно, бих казала, че нашата комисия с радост внася е, изменения по аспект равнопоставеност на половете, но се надявам, че ще дойде момент, в който няма да се налага ние да правим това. Много се надявам, че един ден комисиите от самото начало ще очита този елемент и няма да се налага нашата комисия да внася подобни изменения. Както и да е, ще спра до тук. Очаквам вашите идеи. Председателят, благодаря. Давам думата за въпроси. Искам да ви кажа, че нашата комисия има 31 пълноправни а, членове, само 7 от тях са жени и нито едно от тях не присъства на заседанието. Така че ние не сме много представителни а, за а, е целта, която сме си поставили за равнопоставеност. Не знам дали това а, съответства на съотношението мъже-жени в парламента. А... Any question, any remark, any... Има ли въпроси, коментари? Господин Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Въпросът е много въпросен. Ако говорим за хоризонталният характер на а, равнопоставеността, всъщност говорим за това, което се нарича gender way, mainstreaming, само че същото се отнася и за екологичните въпроси. Те трябва да влязат във всички области на политиката. Често се случва в бизнеса този въпрос да не се отчита. тъй като говорим за търговия, трябва да видим какви са, какъв е ефекта от търговията върху жените в страните, с които търгуваме. Така че позицията Що се отнася до измененията, които внасяте, бихте ли ни казали как стоят нещата в други комисии? Бихте ли ни, вие ни представихте общия подход, но какъв е опитът, защото честно казано в нашите доклади не това е основният фокус. Разбира се, ние се съобразяваме с този въпрос и с ефекта от нашата работа върху жените и равнопоставеността между половете. Но съвсем накратко, какво очаквате от водещата комисия а, да свърши по отношение на въпросите, пред които сте изправени? Няма други въпроси и коментари. Преди да дам отново думата на нашия гостенин, искам да ви информирам, че сме отговорили на пространният въпросник, подготвен от Комисията по правата на жените. И заместник председателката Кристияна Москардини отговаря за това измерение на нашата работа господин Густавсън. Е е, Благодаря за въпроса. Ако правилно съм разбрал, вие питате какъв е нашият опит от внасянето на изменения, свързани с джендър мейнстриминг – съвсем честно казано, не смятам, че това е най-добрият подход. Когато в комисията предпочтем предложенията, идващи от вашата комисия или от други комисии, твърде често ние казваме, а тук гледната точка равнопоставеност на половете отсъства – но много често е възможно да няма достатъчно специализирани познания, за да знаем в какво точно се състои това измерение на международната търговия. Много често, когато а, постъпи изменението, реакцията е да, звучи до, идеята е добра, но формулировката е малко странна и смешна. Всъщност, е, мисля, че би било по-добре вие сами да включите измерения в този смисъл. Защото понякога това, което ние правим е да слагаме една кръпка. Ние не разполагаме с експертните познания по, в съответната област. Така че съответните комисии трябва сами да приемат своя стратегия за да решат сами каква, каква да бъде тежеста на джендър мейнстриминг. Когато говорим за равнопоставеност, някои казват, а, за жените, да го ставим това на жените – тук не става дума за правата на жените. Равнопоставеността е част от демокрацията и правата на човека. И всички останали въпроси, свързани с правата на човека, се отнасят еднакво и към мъжете и към жените. Ето защо, според мен, не бива да забравяме, че това не е страничен въпрос, че това е въпрос на правата на човек. Сега да се върна на въпроса за Съединените щати. Мисля, че най-доброто би било Комисията по правата на човека да не се налага да внася измененията, а да се мисли от самото начало. Разбира се, аз се занимавам с тези въпроси вече от 20 години – в началото ми беше трудно и се питах как да отчета аспекта равнопоставеност на половете на всички тези въпроси. Но възможно е да се направи. Но по-добре е да се възприема тази гледна точка от самото начало, вместо да се внасят изменения в този смисъл в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Густавсон. Сега искам да кажа няколко думи за въпрос, който не е пряко свързан с международната търговия. Много се радвам, че сте разбрали, че ние работим активно по този въпрос в нашата комисия. недостатъкът за мъжете е нещо, за което не се говори често. Това вие обръщате ли внимание на тези въпроси? Ако погледнете статистическите данни, ще видите, че има а, ефекти като напуснали преждевременно училище. Броят на момичетата, които завършват гимназия, е всъщност по-голям от този на момчета. В каква степен се занимава вашата комисия с тези въпроси, тъй като това може да повлияе върху международната търговия? Занимавате ли се с тези въпроси? Защото ми се струва, че често се забравя за тази тема. Много интересен въпрос. Egentligen skulle jag kunna börja med att säga så som jag sa i mitt förra inlägg att, att för mig är hjälp... Разбира се, мога да повторя това, което казах преди малко, именно, че въпросите на равенството не са женски въпроси. Нашата цел е да създадем условия за равнопоставеност, така че всички мъже и жени да имат равни права и да могат да участват еднакво, така че а, много неравенството, независимо това дали засяга мъжете и жените, е сериозен проблем. Прав сте, че броят на момчетата, които се справят зле в училище, се увеличава. Това е проблем и във вашата страна и в моята страна. щом възникне неравнопоставеност, независимо от това то, дали то засяга жените или мъжете, ние трябва да се насочим към проблема. При всички случаи обаче повечето проблеми не са свързани с а, необлагодетелственото положение на мъжете от а, това страдат в по-голяма степен жените. Да, вярно е, че проблемите, пред които сме изправени, са толкова много, а, че понякога работим повече по проблемите на жените. Аз обаче не съм председател на Комисията по правата на жените. Аз съм председател на Комисия по равнопоставеност между половете. Затова смятам, че е много важно да се повдигнат тези въпроси. Благодаря, казва председателят. Колеги, преминаваме нататък към шеста точка. Искам да ви напомня, че в дневния ред са предвидени 35 точки. Става дума за изменение на регламент 2897 за вноса на зехтини и други сълскостопански продукти от Турция – в, е, така че да се приведа съответствие с процедурата за коминология. Аз съм докладчик. Раздаден ви е проекто доклада. Съвсем накратко ще ви представя този проект доклад. Аз представям една много проста логика, по която работим. Става въпросът и наречените общи търговски актове или те наречени търговски омнибуси, търгов... общ търговски акт 1 и общ търговски акт 2. Всички разполагате с проекта доклада. Сега давам думата за коментари, възражения или бележки от ваша страна. I have not yet uh, the indication. Ah, yes, the those. I have е, че знам кой са двама от докладчите в сянка, но нито един от двамата да не присъства тук. Може би някой друг ще иска да вземе участие в разискването. Нека да чуем комисията. Комисията е представена от е, госпожа Дормол Марина. Къде тя е? Ето я. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и за изготвения проект от доклад. Ще бъда много кратка. Комисията не е съгласна с е, изменение 1, 3 и 7, по, тъй като те не отговарят с е, общото ни разбиране. Но по отношение на изменение 1 и 3 смятаме, че има стандартен текст за освобождението от преамбюла по общото е, разбирателство и този стандартен текст трябва да бъде запазен. А относно изменение 7 бихме искали да се запази принципният срок за подаване на възражение от 2 месеца, а не да се променя 4 месеца. Комисията е съгласна за едната част от вашите изменения. Благодаря ви. Председателят, отбелязахме си вашето несъгласие. Крайният срок за подаване на изменение е 1 юни в 12 часа. Аз лично ще взема предвид възраженията на комисията и евентуално ще представя изменения на собственият ми протодоклад. Благодаря ви и така продължаваме с точка 7 от дневния ред. Отново става въпроса за законодателно досие. Става въпрос за изменение на регламент на съвет от 1994 година относно откриване и привеждане предвижда направлението на определени тарифни квоти на общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци. Отново аз съм докладчик и отново разполагате с проекто доклада. and I offer the merits of my draft report. Uh, so I'll give the floor to the... Отново давам думата на членовете на комисията за коментари или възражения. Очевидно не иска, никой не иска думата. Докладчите в сянка отново не са сред нас. Комисията отново има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за изготвения доклад. По причините, които представих преди малко, комисията не е съгласна с изменение първо и пето. Благодаря ви. Продължаваме с а, точка 8 от дневния ред. Докладчикът господин Кристофер Фелнер не е тук, така че продължаваме с точка 9. Макро financial Става въпрос за макрофинансова помощ за Киргизската република. Отново аз съм докладчик. И отново става въпроса за законодателно досие. Разполагате с проекто доклада. Няма нужда отново да повтаряме какво съдържа той. Основният въпрос е от политическо естество и отново остава въпрос за процедурата по комитология. И от сега мога да предвидя какви ще са възраженията на комисията. Но преди да дам думата на комисията, давам думата на членовете на нашата комисия. Имате ли коментари? Изглежда не. Тогава отново давам думата на комисията, представена от господин Пекс, който тук ще пристигна. Sorry for the anticipation, you are right, actually. Извинете за това, че сме по-напред с времето. Всъщност, вие сте прав, че идвате сега. Трябваше да разкажем този въпрос по-късно. Благодаря, господин председател. Извинявам се за закъснението си. Дължи се на вашето, на много ефикасният начин, по който вие ръководите заседанието. Въпрос, който разглеждаме е много важен предвид политическата криза в Киргизската република през 2010 година и последвалото етническо напрежение. Вследствие на, на световната економическа криза страната беше изправена пред много сериозни економически проблеми. Въпреки тези предизвикателства обаче държавата продължи по пътя на продемократичните републики. Бяха проведени свободни демократични правителствени избори, миналото година бяха проведени и президентски избори. И по всички тези причини ние смятаме, че трябва да подкрепим економическото стабилизиране на страната и също така за да помогнем на по-демократично настроените власти да предотвратят междуетническото насилие и напрежение. Затова и на конференцията на донорите през 2010 година комисията, след като получи искане за макрофинансова помощ и след като МВФ се съгласи за програма за помощ за Киргизската република, ние също се съгласихме да отпуснем малко финансова помощ в общ размер от 30 милиона евро. Предлагаме половината от тази тези помощи да бъдат предоставени като заем, другата половина като безвъзмежна помощ. Вие предлагате да се заречи а, необходимостта от а, потреба на а, комисията за процедурата за даване на съвет в точка 18 от преамбила и ние нямаме принципни възражения. Но за нас най-важният елемент тук е, че има несъгласие между парламента и съвета дали трябва да има ам, ком... комисия за даване на съвети или друга процедура. И това трябва да се реши в а, общото споразумение. Знаете, че имаме подобни проблеми и при предложението относно Грузия. Комисията направи своето предложение още през януари 2011 година и все още, въпреки това все още не е разрешен въпросът с комитологията по това досие. Ето защо за нас е много важно да намерим бързо разрешение на този процедурен въпрос, за да не се блокират други предложения за финансова помощ. Това би било много негативни последствия предвид обща световна економическа състои... състояние, предвид също така и последствията от арабската пролет. Получихме, например, помощ от Египет за отпускане на някаква финансова помощ в размер на 500 милиона евро. В момента обсъждаме това искане и се надяваме да можем да отпуснем средствата веднага след като бъде одобрена молбата за макрофинансова помощ и разбира се предвид обстановката в самия Египет. Ето защо комисията би се радвала, ако парламента се покаже готов за преговори с съвета относно процедурата. Това става въпроса за хоризонтален проблем и той може да бъде обсъден или в контекста на предложението за Киргизската република или в контекста на предложението на Грузия, но е ясно, че всяко подобно решение ще бъде с преходен характер до намирането на трайно решение в, общото, в рамките на общото разбирателство. Но за нас е важно да намерим бързо решение и да може да използваме инструмента за финансова помощ за подпомагане стабилизирането на страните, които са близко съседство с Европейския съюз. Благодаря ви, председателят. Благодаря. Споделяме становището на комисията, че е важно спешно да се намери съгласие по това досие. Но все пак не сме склонни да отстъпим по основния въпрос, свързан с комитологията. И за да осложня още повече нещата, искам само да припомня, че по рамковът регламент, докладчикът господин Казак с подкрепата на нашата комисия предлага вместо актове за изпълнение да се използват делегирани актове за приемането на меморандуми за разбирателство. Така че, както виждате, въпросът никак не е прост. Ще видим какво може да направим. Крайният срок за подаване изменение е 1 юни на обяд. No comments. Виждам, че няма други коментари. cannot come back to report item 8 because he is not не можем да се върнем на доклада на господин Фелнер, тъй като той все още не е тук. Колумбия. Let's move to item 10. Sir? Uh, trade agreements uh, between the EU сега продължаваме с точка 10 от дневния ред. Става въпрос за споразумение за дълговия между Европейския съюз от една страна и Колумбия и Перу от друга страна. Става въпрос за процедура на одобрение. Докладчик за нас е Марио Давид от НП. Той е изготвил проекто препоръки, които се намират в досиетата ви. И дам думата на докладчик Марио Давид. Благодаря, господин председател. Мисля, че мога да бъда много кратък, тъй като вече сме обсъдили този въпрос и след оба ще гласуваме една преходна резолюция по този въпрос. Така че ми се струва, че вече сме обсъдили всички елементи, които ни притесняват и с които се опитваме да се справим на този етап. Мисля, искам само да ви припомня, факта, че въпреки, че това е официално първото първото размяна на мнение по отношение на процедурата на одобрение. От формална гледна точка съвета все още не, не се е обърна към парламента за становище. Все още ви процедурата по подписване, така че чакаме съвета да си свърши работата. След гласуването този следобед и на пленарното заседание в Страсбург през месец юни ще изразим притесненията си относно надзора на споразумението за търговия след влизането му в сила, относно по отношение, в частност по отношение правата на жените, правата на човека и устойчивото развитие. Мисля, че всички тези притеснения са изложени в моят обяснителен меморандум. И също така, надали ще се очудите, ако в крайна сметка препоръчам парламента да даде своето одобрение за това споразумение за търговия. Както знаете, има един същи докладчик за останалите два е, е досиета и заедно с него утре ще заминем за Колумбия и Перу. И ако ви сте съгласни, господин Ланга се съгласен, ще изготвим заедно с него доклад е, които бихме искали да се включи в дневния ред на следващото заседание на комисията. Благодаря ви. Да, благодаря. Давам думата на господин Ланге от Социалистите и Демократите. Благодаря ви, господин председател. Да, действително, Давид току-що очерта именно тази ситуация. И когато става дума за придружаващия пакет към споразумението с Колумбия и Перу, там все още има необходимост от известно да уточняване. И мисля, че нашата група се нуждае от по-голямо ударение върху тази проблематика. Ние искаме да сме напълно наясно с това. Искаме да има положително въздействие върху Колумбия и Перу и върху хората, които живеят в тези две страни. Ето защо заедно с правителствата и парламентите на тези две държави ние бихме искали да се разработи една пътна карта, която отразява нашите опасения. И това, според нас, е предварителното условие, което е необходимо, що се отнася до това дали да се съгласим с търговското споразумение, за което става дума. Да, наистина можем да се договорим за този път напред. Можем да приемем резолюция, която ще включи и нашите опасения и желания. Ще го говорим с нашите партньори, с правителствата и парламентите на Колумбия и Перу и ще видим дали заедно с тях ще можем да достигнем до една обща позиция. Също така, що се отнася до доклада и констатациите в него, до заключенията, които и Давид и аз ще предоговаряме. Смятаме, че тук ще се водят разгорещени дебати, така че в последствие ще можем да разгледаме и регламента, свързан с предпазните клаузи, както и търговското споразумение по доста подробен начин. Така че според нас е чудесно, че в крайна сметка успяхме да стигнем до подобна договореност. Благодаря, Хелмут Шолц. Шолц, заповядайте. Uh, you, uh, first... Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците. За, мисля, че едно сътрудничество, което продължи няколко месеца и доведе до много сериозен обмен на становища по отношение на това споразумение за свободна търговия или по-скоро за този стълб в споразумението за асоцииране. И сега, докато си говорим тук по тази тема, ми се струва, че, че ние сме много дълбоко навлезли в проверката и детайлите по това споразумение. Но в същото време, е, веднъж вие ни припомнихте, че ние дори официално все още не сме започнали дискусиите по това споразумение. Това показва, че това споразумение ще има много сериозно въздействие върху бъдещите търговски връзки на Европейския съюз с страните от Латинска Америка. И имаме същия опит с споразуменията с Централна Америка и всички въпроси, за които Ланге говори преди малко, за правата на човека, за общите аспекти по това споразумение. Тук бих добавил и задълбочения обмен на становища по отношение на екологията, въздействието върху местното население и също така бих искал да работим с представителите на посолствата тук, които споделят своите становища, които са важни за, за мнението на нашата комисия. Но също така искам да се сегна три точки, които чухме няколко пъти по време на последното изслушване във връзка с търговското споразумение. Много делегати говориха за последствията на FTA, най-вече за по-бедната част от населението, а също така и за екологията и околната среда и в двете страни, и в Перу, и в Колумбия. Най-вече във връзка с стратегията за добивната промишленост – и както видяхте, резултата от проучването, от оценката на въздействието, вече наистина смятаме, че споразумението ще има много сериозно отражение както върху по-бедната част от населението, така и върху екологията. На второ място искам да кажа, че нарастването и разрастването на добивната промишленост заради добиването на агри горива показва, че отрицателният баланс, свързан с агри горивата, ще се отрази и върху екологичната обстановка и в двете страни. Това ще се отрази и върху измененията в климата, те първо ще се проведи, проведе срещата на върха в Рио, и Жанейро, Рио Плюс и ще видим там какви ще бъдат резултатите при достигането на равновесие за, бъдещите, за бъдещото сътрудничество в световен мащаб, точно в конкретния случай, между Европейския съюз от една страна и Перу и Колумбия от друга. Също така наблюдаваме и либерализацията на финансите. Говорихме вече за този аспект по време на последната министерска конференция на СТО. И ние наистина се нуждаем от нов подход в световното финансиране на економиката. И според мен това точно търговско споразумение не е взело предвид настоящата финансова и економическа криза в достатъчна степен. Също така не трябва да забравяме, че споразумението в това отношение не е балансирано добре в полза на Европейския съюз. Условията се договарят, са договаряни прекалено дълго с представителите на стария режим, преди да дойде новото правителство на власт. Така че можем да кажем, че то е прекалено вкоренено в миналото и не хвърля достатъчно далече погледа си в бъдещето. И накрая по отношение на правата на човека, на няколко пъти обменихме становища и мнения и мисля, че чашата е наполовина празна, а не наполовина пълна. Да, разбира се, това ще остане тема, която ще се разисква в нашата комисия, както и в пленарна зала като цяло. Но се надявам, че с резолюцията, която се опитваме да изготвим в рамките на нашата комисия за пленарното заседание, ще успеем да намерим един път към бъдещето, един положителен подход, за да се справим с тези толкова комплексни въпроси. Благодаря. Председателят Някакви други изказвания, коментари? Uh, Комисията Микеланджело Маргарита. Thank you, Chair. Um, I would just like to make a couple of comments on... Благодаря, господин председател. Само да направя някои коментари по въпросите, които бяха повдигнати. На първо място биогоривата и естеството на споразумението по отношение на именно тези продукти. Само искам да кажа, че споразумението е абсолютно неутрално от тази гледна точка, като се има предвид, че биогоривата вече се възползват от нулевите тарифи при вход в Европейския съюз по допълнителните общи преференции. Сега, що се отнася до биогоривата, там наистина нямаме никаква промяна от тази гледна точка. Това, което се спомена по отношение на финансовите услуги, да, отбелязваме си коментарът, който беше направен и наистина е вярно, че светът се промени драстично през последните няколко години, най-вече в сектора на, на финансовите услуги. Само да кажа, че във връзка с преговорите между Европейския съюз и Перу и Колумбия. Те започнаха през 2007, може би 2008 година, а, така че отчетохме и контекста по време на тези преговори. Отчетохме интересите на европейската промишленост и на европейския потребител в тази връзка. Всички тези аспекти бяха взети предвид по време на преговорите. Благодаря ви. Благодаря ви в такъв случай, господин Давид, още веднъж. Докладчика. Благодаря ви много, господин председател. Съвсем накратко, аз също искам да благодаря на господин Ланга, на господин Шолц, на всички останали докладчици в Сянка, що се отнася до моят доклад. Благодаря им за конструктивните дискусии, които провеждахме, макар че понякога по отношение на идеологията имахме разминавания, но разбираме и опасенията, които имат другите. И наистина това, което за мен е още по-добре е, че от моя гледна точка, тук не става дума само за волята на Европейския парламент и желанието да се постави ударение върху правата на човека, правата на трудещите се, устойчивото развитие и така нататък. Това е едно опасение, което се споделя и от правителствата и националните събрания и в двете страни. И трябва да се възползваме именно от тази позиция, за да направим един скок напред. Мисля, че това е основ... беше основната тема на нашите дискусии. Ще бъде между мен и господин Ланге в следващите три дни. Надявам се, че ще можем следващия път да имаме конкретни резултати, които до някъде да успокоят опасенията, които изпитват справедливо някои колеги. И се надявам, че ще можем да отбележим сериозен напредък по този въпрос. Нека да ви напомня също така и от друга страна, че Европа не може да изостава от договора между Съединените щати и Колумбия. Този договор влезе в сила преди 2-3 седмици. И мисля, че някои от аспектите, от които се а, възползваме, е, че те ни изпреварват в, в известно отношение. И в своята работа с Колумбия и Перу и всъщност те са първите, които изказват нашите искания, защото те смятат, че това ще е добре и за тях самите. И накрая, господин председател, ако може да потвърдите дали ще гласуваме този следобед, защото се казва в нашия дневен ред, вероятно и възможно. Да, благодаря. Отлично. Проектът докладът вече е разпространен, беше около а, минути, само че не е получил официалния параф на съвета, тъй като това решение ще се вземе на 21 беше взето на 21 този месец. И все още подписването не е определено, така че просто се чудя дали можем да продължим с край, даване на крайен срок за подаване на изменения или Добре, нека да оставим решението да се вземе на следващото заседание, защото все още нямаме официално одобрение от съвет. Добре разполагаме с проекто доклада и ще фиксираме крайния срок за подаване на изменения на следващото заседание. Да се надяваме, че ще получим официалното съгласие на съвета вече в този момент. Нека да ви припомня, че това е процедура на одобрение. Единствените изменения, които са позволени са да или не. yes, uh, can you confirm we are voting at 4.30 in the interim? Uh? Дали може да потвърдите в такъв случай, че се гласува на 13 междинно? Uh, the rapporteur, Mr. Fjellner. Добре, докладчика господин Фиалнер за точка 8 не тук. Толкова бързо се придвижихме през дневния ред тази сутрин и една от причините за това е явна. Вече едва ли не сме в лятна почивка, ние парламентаристите. Ще трябва да прекъснем заседанието. Това е края на заседанието при отворени врата за тази сутрин. Нека да предложа на докладчиците да, да, да започне, нека заседанието на координаторите да започне в 11.15, а не в 11.30. Е, ще предупредя останалите, за да знаят кога ще започнем. Благодаря ви, останалите ще се видим след обед.